втора от правилника за дейността на Европейския парламент под председателството на напускащият поста си председател не може да има разисквания, докато не се направи проверка на правомощията и не застъпи в а, длъжност новият председател. Всички документи, свързани с а, проверката на правомощията на членовете ще бъде предана на съответната комисия, който ще бъде създаден съгласно член 196 на, от, от правилника за дейността на парламента. Съгласно член 3, алинея 2 на правилника на парламента, докато не бъде доказана несъвместимо с пълномощията съответният избран член може да заседава и пълноправно да се възползва от правомощията си, докато не бъде доказана несъвместимост. Съгласно член 7 от акта от 20 септември 1976 година, избрани депутати, които не отговарят на изискванията и не са подписали декларацията на несъвместимост, нямат възможност да заседават. Тримата членове на парламента, които все още не са подписали декларацията за несъвместимост, нямат право да заседават и се помоли незабавно да подпишат декларацията пред входа на пленарната зала. В противен случай няма да имат възможност да гласуват. Скъпи колеги, скъпи приятели, преди да пристъпим към работата по същество и към дневния ред на днешното заседание, бих искал най-напред да, да ви благодаря и да ви кажа, че за мен е огромен част, огромна чест да открия първото заседание на Европейския парламент в качеството си на изпълняваща длъжността председател на Европейският парламент. Надявам се всички ние да се покажем на висотата на очакванията на европейските граждани, изразени чрез гласуването на последните избори. Надявам се, че след 5 години ще можем да излезем от парламента с високо вдигната глава и да заявим, че сме допринесли за изграждането на една по- единна Европа, по-близка до обикновените граждани. Съгласно правилника за дейността на Европейския парламент, тази суд тази сутрин трябва да изберем председателят на Европейския парламент. Съгласно член 15 алинея 1 от правилника, кандидатурите за поста председател на Европейският парламент трябва да бъдат представени с подкрепата на една политическа група или най-малко 40 членове на Европейския парламент. Съгласно условията предвидени в правилника, получих следните кандидатури за, председател, за поста председател на Европейски парламент. Господин Пабло Иглесиас, господин Саид Карим, госпожа Урике Луначек и господин Мартин Шулц. Кандидатите ме осведомиха, че приемат кандидатурите съгласно член 16 алинея 1 на правилника за дейността. Ви припомням, че за да може да бъде избран кандидата, трябва да получи е, абсолютно мнозинство при първите три тура на гласуването. Припомням ви също така, че гласува, че Гласуването с празна бюлетина не се брои е, към общия брой на гласове, от които се изчислява абсолютното мнозинство. Най-напред давам думата за 5 минути за встъпително изказване на всеки един от кандидатите. Първи думата има господин Пабло Иглесиас. Благодаря ви. За мен е чест да се изкажа пред колегите и да ви представя кандидатурата си за, мяст... за поста на председател на Европейски парламент. Парламентът би следвало да защитава европейският суверенитет и ние трябва да сме наясно какво значи това предизвикателство днес. Европа беше изградена в основата на един проект за мир, след като милиони е, европейци загубиха живота си в борбата за свобода. И мога да ви кажа, че като гражданин на Испания, е, за мен беше огромна чест, че първите танкове, които влязоха в Париж за освобождаването на града, бяха с е, членове на Испанското движение за освобождение. Уважаеми членове на Европейският парламент, най-добрата част от общата ни история бяха революциите, които доведоха до освобождаването на нашите народи от монархите и от богатството на елита. Най-голямото богатство, с което разполагаме е свободата и факта, че не сме роби на никого. Това е най-голямото богатство на Европа. И народите, на които дължим свободата си и, и героите, на които дължим социалните подбивки, които разполагаме в момента, не биха допуснали загубата на тези ценности, безработицата, и загубата на солидарност. Всички тези опасности заплашват нашето съвместно съжителство, свободата и правата ни. Създаването на нови супранационални органи не бива да се заплаща с загуба на суверенитет на нашите народи. не сме защитавали положение толкова години свободите и правата си, за да ги предоставим сега в ръцете на олигарсите. Всичко това, скъпи колеги, го, го знаете отлично и действително е скандален начинът по който в момента лобитата защитават интересите на големите корпорации, и служат на интересите на милионерите и на големите предприятия. И трябва да го заявим най-честно и откровенно. Този начин на функциониране противоречи на принципите на демокрацията и на желанието на гражданите и превръща политиците в инструменти в ръцете на богатството. Нашите държави се превърнаха в протекторати, в нови колонии, в които унищожаваме социалните придобивки и заплашваме социалното единение на обществото си. В а, Латинска Америка стигнахме до извода, че държавните дългове не винаги могат да бъдат изплатени. Припомням ви също така, че е в миналото опустихме дълга на Германия. А в момента държавните дългове се използват за поробване на народите в Южна Европа. Но вие знаете, че няма Европа на, на южните страни и Европа на северните страни. Има една обща Европа, а дейността на тройката води само до бедност и без... мизерия. Но според мен има и друг път за Европа и Европа трябва да покаже своята воля и да се превърне в истински епицентър в защита на злоупотребите от страна на тройката. Ето защо Европейския парламент трябва да олицетворява демократичните ни ценности. Не бива да се допускат споразумения между представителите на елита. Също така, членството в Европейския парламент не бива да се възприема като а, един вид а, пенсия или а, начини за спокойно преживяване на мандата си. Всички вие сте подписали един договор за отговорност с гражданите си. Ето защо се обръщам към вашата съвест. Нашият е, първо задължение е към гражданите ни трябва да останем верни на гражданите, които са ни избрани, които не са тук в Страсбург, но които ще искат по-късно сметка от своите избранници. Обръщам се в частност към колегите член на Европейския парламент, идващи от държавите в Южна Европа. Всички вие се убедихте от резултатите, които дава политиката, наложена от тройката. Всички вие се убедихте, че политиките на економии разрушиха нашата економика. Обществото обедня, справедливостта изчезна и обществата ни са жертва на корупцията. Ето защо, за да помогнем на нашите държави да се изправят отново, трябва да гласувате като испанци, португалци, италянци, ирландци, поляци, унгарци. Трябва да гласувате по начин, с който да ви позволи да гледате право в очите своите гласоподаватели и в името на Европа. Знам, че много от вас не споделят а, тази идеал за Европа. Приключвам, господин председател, след 10 секунди. Председателят, съжалявам, но трябва да ви прекъсна. Трябва да останем верни на милионите европейци, които страдат. Председателят, колега, длъжен съм да ви прекъсна и да изключа микрофона ви. тъй като не е справедливо спрямо останалите кандидати. Per cortesia, prego tutti Ако обичате, ако обичате, обръщам се към всички колеги. Много ви моля, не злоупотребявайте с времето за изказване. Направихте го сега, но се надявам през следващите 5 години това да не се повтаря. Следващия председател винаги ще ви предупреждава, когато е, прехвърлите времето си за изказване. Господин Карим, колеги, аз говоря с чувство за отговорност. Е, много от вас идват днес за пръв път, но за разлика от вас аз дойдох през 2004 година с големи надежди с голяма радост за повторно обединение на нашия континент след десетилетия на разделение. Но днес, колеги, ако ние трябва да чуем нещо, има послание към нас, което трябва да чуем. Послание, че ние трябва да променим начина си на работа. Аз е, мисля, че този избор вече е приключен, защото е сключена сделка преди изобщо да е пусната една бюлетина. Пред вас и аз, аз мисля, че трябва да се преклоня пред неизбежното. Колеги, няма абсолютно нищо по-свещено в света на демократичната политика е правото на избор. Да се пусне бюлетин, за да се изрази избор, който отразява интересите на всички уния, които са избрани за да служат, които да, да, да дадат гласа си за за, е, в нашите идеали и принципи. Обаче е, смятам, че някои от нас тук са дошли за да слушат каквото им е казано. Е, всъщност ни се казва, че председателството на този парламент трябва просто да бъде една политика на кортизани, на обикновени политически амбиции и се свежда на обикновена сделка. Отново една игра, отново една утешителна награда е за унези, които могат да получат само утешителната награда, когато живеем в политически планове спорове, когато план А, Б и С се провалиха. На последните избори ни се каза, че този път ще бъде различно, че прозрачността ще вземе върховенство над тайната, че принципите е, ще бъдат, е, имат върховенство над спешната работа и че ние е, не искаме отново зад вратите да се сключват сделки. За съжаление обаче, само няколко седмици след изборите за Европейския парламент ни приканиха е, да подкрепим един удобен консенсус, който се постигна при затворени врати. Е, това е една е, срамна визия за нашето единство и за нашия съюз. Това не е визия, която аз мога да споделя. Това е мандат, който трябва да се изживее точно както преди. И да се пренебрегне е, посланието от мнозинството, които предпочетоха да не гласуват е, и унези, които демонстрират. Единствения начин им остава отново да се обърнат към е, крайностите. Както предходният комисар каза, как да уважаваме парламент, който не уважава себе си. Но аз ще уважавам този този парламент, защото е, той въплащава толкова много гласове за бъдещето. Аз не съм дошъл в политиката да се занимавам с статуквото, е, като върховен бюрократ за малко избрани. Мисля, че и вие няма да го направите. През нашия политически живот аз винаги съм излагал е, възглед за европейците, които се сътрудничат открито при открити и честни институции. И съм сигурен, че много от вас поделят този възглед. Обаче само една нация няма да очертава нашия път и нашите приоритети. Ние се борихме и виждаме какъв е резултата. Ние виждаме, че е, нашите национални лидери не можаха да се съгласат, а просто изиграха една игра, за да се сътрудничат. И ние трябва да направим това. Е, ние трябва да спазваме желанията на електората и, е, да, е, и, и да направим промяната, за която те се надяват. За бъдеще е, смятам, е, че ще има различни различни възгледи по пътя, за който се стига до съществяването на тези е, намерения. Аз мисля, че ние не трябва бъдещето да се ръководи от само политическа група, която се ръководи от друго място. И аз вярвам, че председателя на парламента не трябва да използва тази длъжност, за да изразява лични възгледи или лични интереси или за собствената си кариера. Не, аз имам по-благороден възглед за председателството на нашия парламент. Председателя трябва да отразява разликите в е, този парламент, разнообразието, както парламента отразява разнообразието на европейските народи. Председателя трябва да бъде честен към всички, открит към всички, внимателен към всички. Председателя трябва да представлява честно и достойно този парламент и Европа в целия свят. Това е вида председател, който се надявам да бъда. Аз не искам да играя на политика, аз искам е, просто да засиля репутацията на нашата споделена институция институцията. Аз не преследвам собствени си интерес, а вашия интерес. Не искам да се връщам към политиката на сделки при закрити врати, както това се правеше години наред. Искам да постигна всички европейци, които гледат на нашата институция с надежда за бъдещето. Това е моята мечта за Европейския парламент. Обаче подобна мечта няма да се осъществи, ако ние позволяваме е, злите ангели в е, нашата природа да бъдат е, разбити от политически сделки и лични амбиции. Когато от днес пускате гласа си. Е, вярвайте на своята съвест, когато правите демократичен избор. За какво гласувате? За сделки при закрити врати или за Европа на откритост, прозрачност, демокрация и надежда? Аз изцяло надявам, се надявам на вашата подкрепа за моята визия за председател, който е достоен за този парламент и за бъдещето на Европа. Благодаря. Благодаря ви. Сега госпожа Луначек има думата. Благодаря, господин председателю. Първо, нека да приветствам всички и новоизбраните, и досегашните членове на Европейския парламент. Един австрийски журналист ми каза тази сутрин, като давах интервю за австрийското радио, той каза, Европейския парламент е подсилен с тези избори, защото ам, има процедура, която е в нашите ръце за избор на председател на Европейската комисия. Процедура, която е в нашите ръце, не в ръцете на съвета. Трябва да сме наясно обаче, че а, тази сила, която сме придобили, не трябва да излагаме на риск. Не трябва да сме по-малко демократични, отколкото сме. Ето защо, уважаеми колеги, аз съм днес тук сред вас качеството ми на кандидат за председател на Европейския парламент. И много от моите съпартийци не го намират за нормално, когато преди 10 дни беше казано за кого да се гласува като председател на този парламент. Това е нашият избор. Ето защо ам, моята политическа група, която издигна моята кандидатура, ме помоли да се кандидатирам за председател. За това са изборите, дори и на вътрешно ниво, когато се провеждат. Те, Европейския парламент е гласът на ам, европейските граждани. Всички депутати, които са избрани, всеки един от нас е избран а, без да има някакви предварителни оговорки и сделки. Тези, които ме познават, знаят, че борбата за установяване на демокра... демокрацията е нещо, което е много близко до сърцето ми. Говоря и четири езика. Демокрацията означава да правиш избор. Демокрацията има нужда от, дем... от альтернативи. Ето за това се съм тук днес сред вас. Необходимо е да има промяна. В качеството си на председател ще дам възможност на гражданите да ам, кажат какво искат да се промени. Искаме да се сложи край на економиите. А, искаме този кандидат да бъде освободен от бедността. Има много млади хора, които не виждат в Европа своето обещаващо бъдеще. Това всичко трябва да се промени и аз ще работя в тази тази насока. Да се инвестира в работни места, в зелени работни места, в възобновяеми енергоисточници. Европейския парламент трябва да буди доверие ем, вътре от само себе си. Трябва и самите сгради да бъдат управлявани по-добре, да бъдат по-добре енергийно ефективни. Необходимо да има прозрачност в тези сгради. Трябва да има ам, кодекс за поведение. Трябва да е ясно а, кой оказа въздействие върху кое законодателство и кой се подава на ам, влияние отвън и се подава на подкопи. Имаме а, ние като парламентаристи трябва да решим къде да заседаваме, а не съвета да решава дали да имаме едно или две седалища. А, в парламента беше проведено гласуване, че ние сме тези, които трябва да решим къде да е нашето седалище. Не трябва да се подаваме на популизъм, на а, междуправителствения подход и на екстремизма. Европейския парламент много отдавна е. Ам, водещ по отношение на защитата на гражданските права, на демокрацията, ние а, е, не трябва да проявяваме толерантност към второкачествено отношение към жените или към малцинствата, да сме против дискриминацията въз основа на пола, религията или а, по някакви други признаци. Следващият парламентарен мандат ще е много важен за бъдещето на Европа. Ако сега не постъпим правилно, Нека сега да направя една препратка към световното първенство по футбол. Ако сега не постъпим правилно, няма да има допълнително време, няма да има а, втора игра. Това са нашите искания и тук става въпрос отново за демокрация. Ще приключа като ви кажа нещо. Ще споделя нещо, а, което споделих и с господин Шулц и той ще говори след мен. Господин Шулц беше в а, австрийския парламент наскоро. Говореше се за бъдещето на Европа и а, той се оплака, че много често се казва обаче. И вие казахте, това не, не е добре да се каже, човешките права са добри, но а, а, демокрацията е добра, но толерантността е нещо хубаво, обаче. Не трябва да се ограничават правата. Те не подлежат на договаряне. Аз издигнах моята кандидатура тук, защото демокрацията има нужда от альтернативи. За това съм тук. Благодаря ви и се надявам, че ще гласувате за мен. Grazie. Ora la parola all'onorevole Schulz. Благодаря, господин Шулц има думата. Господин председателю, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Ние сме една уникална по своя характер институция. Има повече от 700 депутати, които са тук и които представляват гражданите на 28 суверенни държави. Ние сме законодателна камера, която приема закони за 507 милиона души в 28 суверенни държави. По света това го има само веднъж. А, този парламент е уникален. Той е уникален и а, по своето съществуване и по своите дейности и задачи. 750 мъже и жени от около 300 партии са представени тук. Те представляват гражданите на 28 суверенни държави. Ние сме тук заедно и обсъждаме кой от нас ще стане председател на Европейския парламент. Този факт, дами и господа, не е даденост. Това е едно от най-големите исторически постижения, които са били постигнати, са били постигани до сега в нашия ам, свят, на нашия континент. И който стане председател на Европейския парламент, ще има едно задължение – едно задължение, което проистича от тази задача, която описах току-що. Трябва да се работи за благото на тези граждани в 28-те държави членки. Как ще стане това? Има различни мнения, има различни течения, политически течения в Европейския парламент. В нашия състав Европейския парламент ние сме задължени да работим ам, безпристрастно, не за интересите на нашите а, политически партии, а да работим за а, благото на нашите граждани, да осъществяваме сътрудничество, което излиза извън рамките на политическите течения, на политическите граници. И това е дебатът, който водят тук а, всички кандидати точно, че трябва да излезем извън границите на политическите партии. Тук няма ни, никаква принуда. Тук всеки може да реши така, както иска. И това, че а, изборът е таен, показва, че тук цари демокрация. През миналите две е, години и половина бях председател на Европейския парламент. Това беше най-голямата чест за мен в моя живот. И искам ясно да ви кажа, че това, което е постигнато през този избирателен период, е, че няма иерархия в институцията. Когато бях избран, тази иерархия съществуваше. Имаше членове на съвета, които казваха, а, той е Европейския парламент. Имаше членове на Европейската комисия, които казваха, има само една институция и това е нашата. Сега сме в една друга ситуация, в която тази уникална а, институция, не може да бъде подмината от никого, нито на национално, нито на европейско ниво. Ние разполагаме с демократичната легитимност в Европейския съюз. Този голям демократичен напредък, това е нещо, което ние постигнахме да се излезе извън рамките само на а, изпълнителните правомощия. И аз съм горд, че а, участвах в целият този процес. Отново се кандидатирам. Много колеги, които за първи път ме виждат тук, не знаят какъв опит са имали с мен колегите от предишния мандат. Ами повечето има добър опит, но все пак сме хора и се допускат грешки. Аз съм човек, който има своите силни и слаби страни тези, които ме избраха миналия път, ги моля отново да ми гласуват своето доверие, така че през следващите две години и половина а, с достоинство да представлявам Европейския парламент и да водя дебата за бъдещето на Европейския съюз и за напред. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега пристъпваме към избирането на преброителите. Няма възражение относно декларацията на кандидатите. Мога да ви дам думата само ако по някакъв начин изказването ви е свързано с избора на председател на парламента. Имате думата. Беатрикс от Альтернатива за Германия. Позовам се на член 15 и 127 член от правилника. Искам да има поименно гласуване. Ние искаме да покажем на гражданите кой издига кандидатурата на Шуц Комисията по бюджетни въпроси е установила, че е имало нарушение при разходването на бюджета. Нека да покажем на гражданите кой е издигнал кандидатурата на Шуц и кой иска да го направи председател на Европейския парламент. Ai sensi del regolamento la votazione sarà effettuata. Съгласно на правилника за дейността на парламента, Пристъпваме към тайно гласуване. Сега ще изтеглим имената на преброителите. Онореволе Рейда Джулия. Госпожа Рейда Джулия. Съгласна ли сте да бъдете преброител? Онореволе Рейда. Уважаеми колега Реда. Е d'accordo? Съгласна ли сте Моля, елате. Onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. Уважаемия колега Хуан Карлос Видал. D'accordo? È d'accordo, sì? Venga qui alla Presidenza. Съгласен ли сте да станете преброител? Моля, заповядайте.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 Onorevole Петерсен Мортен Елбег. Колегата Петерсен Мортен Елбег. Onorevole Флашикова Бенова Моника. Госпожа Моника Бенова Флашикова. Оноревали Киркос Милтиадис. Колегата Киркос Милтиадис. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. Добре. Сега пристъпваме към гласуването. Пристъпваме към раздаването на бюлетините за гласуване и пликовете съгласно разпоредбите на правилника за дейността, пристъпваме към избирането на председател на Европейския парламент. Всички сте получили бюлетини за гласуване и пликове. Трябва да сложите знака Хикс в квадратчето, което е срещу името на кандидата, за когото гласувате. Може да гласувате само за един кандидат. А ако искате да промените гласа си, може да поискате нова бюлетина и да върнете бюлетина, на която сте гласували погрешно. Ще бъдат смятани за невалидни бюлетини, на които има надписи, значителни знаци или на които е отбелязан знака ХИК срещу повече от едно име на кандидат. Колегите, които искат да използват тъмни стаи, има такива разположени пред входа на залата. След това ви моля да пуснете бюлетината си в а, а, а, секцията по и име по фамилно име. Също така трябва да подпишете списъка преди да сложите бюлетината, преди да пуснете бюлетината си в урната. Пак повтарям, трябва да пуснете бюлетината в урната съгласно името ви, съгласно фамилното ви име по азбучен ред. Моля, гласувайте.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 Bene, hanno votato tutti? Lo scrutinio è chiuso. Invito gli scrutatori a recarsi nella sala r uno uno per procedere allo spoglio delle schede. И така, пристъпваме към преброяването. И за целта прекратяваме временно заседанието. Часът за подновяване на седанието ще бъде обявен на електронните екрани и с звънеца, както обикновено.